Бяви vous pouvez... Скъпи приятели, благодаря господин заместник председател за вашата помощ. В отсъствието на председателя аз имам честа и удоволствието да изпълнявам нейната функция на председател Започваме с гласуване и след това ще продължим с изслушване. Разполагате с доклада от решенията на координаторите, взети вчера вечерта. Тоест, има две срещи на координаторите на 9 и 22. Миналия път Нямаше заседание на нашата комисия след заседанието на координаторите. И така получили сте два документа. Те ще бъдат четени за прияти, ако не постъпят възражения до 12.30 до края на нашето заседание. А сега пристъпваме към гласуване. Предлагаме да направим пробно гласуване, за да преброим броя на картите. и да видим, че бройките за групите ще излязат. Моля, гласувайте. Благодаря. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Tout le monde n'a pas voté, tout le monde a voté. Il nous en manque un. Non, il en manque deux. два по-малко са. Един още не е гласувал. Кой не гласува? Е, гласувайте. А, ето. Нямаме гласове в повече за дадена група. Всичко е наред. Можем да приступим към гласуване. Доклада на госпожа Демонте. Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. Започваме гласуване. Компромис номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. против, въздържали се, приема се. Всичко е наред. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 28. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка ли искате? Добре. Моля, гласувайте по 42 изменение. Все още има хора, които не са гласували. Има един, който се бави още. Край на гласуването. Отвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46 пада, 47 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Шести компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да направим проверка. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да направим електронна проверка. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. 20 на 19. С малко. Седми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 56-то за, против. И тук трябва електронна проверка. Моля, гласувайте. 56-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Стигаме до осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. За. Против. Мисля, че се отхвърлено да проверим. Трето изменение, моля гласувайте в електронен режим. Край на гласуването. Отхвърля се. Прав бях. Втори компромис за. Против въздържали се, приема се. 11 изменение е за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 5 въздържали се, 2 против. Доклада се приема с голямо мнозинство. Поздравление за госпожа Демонте. Пристъпваме към следващото гласуване, а именно доклада Маринеско, изготвяне на позицията на парламента за бъдещата многогодишна финансова рамка след 2020 година. Докладчик по становище господин Маринеско. Започваме с първи компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, Приема се. Трето. За, против, въздържали се. Трети компромис се приема. Изменение 14. За, против, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, Въздържали се? Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се? Десето изменение е прието. 16 за. Против. Мисля, че е отхвърлено, но да проверим в електронен режим. 16 то изменение. Край на гласуването. Да, наистина. Отхвърля се. 15. то За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че резултатът не е ясен. Да гласуваме в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43-то изменение за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Простановете гласуването. Приема се 22 гласа за, 19 против. 44-то изменение е за. А, момент. Минаваме направо на седми компромис. 44, 46 47 падат. Значи компромис 7, кой е за, против, въздържали се. Седми компромис се прият. Изменение 52. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка искате? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моя грешка. Основателни бяха исканията за проверка. 53-то изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за, против. Мисля, че е прието, но да проверим в електронен режим начало на гласуването, край на гласуването. Да, приема се. 51 за, против Въздържали се. Приема се. Компромис номер 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то изменение за. Против. Електронна проверка. За всеки случай, моля гласувайте. 55-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 56-то. За. Против. Електронна проверка. 56-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60. За против, въздържали се, отворили се. Електронна проверка по 60-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се, Приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 85-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 85, 85, е, значи сега стигаме до 13-ти компромис. 13-ти компромис. За, въздържали се, против, приема се. 93-то. 93-то изменение за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 14 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 103. За. Против. Въздържали се.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 Приема се. 120 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изглежда. Електронна проверка по 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 128. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 128. Край на гласуването. Приема се. 129 за. Против. Мисля, че ще е същия резултат, но да видим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не съвсем същия, е 21 на 20. Но 129 е прието. 130 за против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 145 изменение за, против, въздържали се. 145 е прието. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се. Проверка в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто първо за. Приема се. А, против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. въздържали се, 152 се приема. Електронна проверка, 152. Край на гласуването. Приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 38 за, 0 въздържали се, 3 против. Поздравления за господин Маринеско. И накрая стигаме доклада Грифин. споразумение за въздушен транспорт между САЩ и Европейската общност. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте по доклада. Край на гласуването. Приема се 38 за, 3 въздържали се, 0 против. С това приключваме гласуването и пристъпваме към изслушването. Това изслушване е за пътните такси, евровинетката, и съответните въпроси, свързани с тях, с електронното таксуване. Bien, alors. Добре, уважаеми колега, мисля, че след като гласувахме, мисля, че можем да минем към публичното изслушване. Нека да припомня още веднъж нашият панел. въпреки че нямам същата, същия авторитет като нашият председател, иска да се придържате към лимитите за регламент за изказването. Нашето изслушване днес продължава с пътните такси. Този, тази тема е изключително важна, защото предвижда от една страна съответни такси, които се използват за подкрепа на инфраструктурата, а също така може да се използва за борба срещу злоупотребите. Същност принципът тук е този, който ползва инфраструктурата, плаща. Що <clears throat> дискутираме днес всички тези въпроси, свързани с инфраструктурата и пътните такси. И начинът по който ще бъдат използвани съответните ресурси, събрани от пътни такси. Темата е изключително, изключително важна. Всъщност този сектор е основният играч в превоза на стоки, товари и хора. Искам да поздравя господин Габриеле Бенедето. Той е главният изпълнителен директор на Телепас. Това е оператор на тол система, господин Уилиам Тоц, изпълнителен директор от транспорт и околната среда, госпожа Лориан Грид, генерален директор на Международната федерация на автомобил, господин Рами Лебеда, представлява Международният пътен съюз, господин Любор Лохман, изпълнителен директор на СЕР. Това е общността на европейските ЖП линии и инфраструктурата. Господин Дионелис, представител на Европейската асоциация на операторите – Нека да започнем изказванията. Ще дам последователно думата на отделните оператори. Искам да помоля тези, които се изказват, да ограничат своето изказване до 7 минути. Аз ще има електронен контрол на изказването и след 7 минути нека да минем към съответното следващо изказване за да остане максимално време за дебата. Давам думата на господин Бенедето, е, е първият оратор. Имате думата 7 минути. Сеньори, сеньори, бонжорно. Добър ден, госпожи и господа. Ще използвам някои диапозитиви. Искам да представя нашата организация Телепаска. Както разбрахме, това е един оператор за пътни такси, който е посредник между тези, които плащат и след това системите, които използват ресурсите за инфраструктура. Да става дума за 6 милиона клиенти на ниво Европейско съюз. Това е някъде около 30% от пазара за плащане на пътни такси. И общата сума е около 6 милиарда евро годишно. Ние дебитираме съответните сметки от текущите сметки на нашите клиенти. Ние сме част от една европейска мрежа с 15 оператори с нашият размер. Имаме известно предимство, защото ние сме оператората с най-голямо покритие в Европа. Започнахме в Италия, след това се преместихме и работим в други държави в Европейския съюз. Работим много сериозно за оперативната съвместимост. Всъщност това е един момент, който се акцентира в новата директива. Вярваме в упростяването на пазара и мобилността. огромният брой превозни средства с съответни е, апаратури на борда на превозното средство. И това ни позволява да развиваме оперативната съвместимост. Основният ни цел тук е да намалим разходите за крайните потребители. Също така и разходите за съответните оператори, защото ние работим с различни стандарти на различните пазари. За това приветстваме предложението да се намери, намери на срока до 24 месеца. Така, операторите ще имат възможност да направят пазарите по пазари, без да загубят своя статут с оглед на този период от 24 месеца в регистъра. Един важен фактор тук е да гарантираме, че има апаратура на борда, които да работят и на по-леките автомобили. Сателитите, сателитната връзка може да струва 10 пъти повече от апаратурата с къси вълни. Тези по-леки апаратури са, са приветствани и добре. Всъщност, с изключение на Белгия и Германия, използваме най-вече апаратура на къси вълния някъде 80% от пазара. Приветстваме това, което се предлага в прегледа на директивата. Идеята за да се монтират, наблюдават технологичните стандарти във всички държави членки. И това е един аспект, по който ще говоря малко по-късно. <clears throat> Искам да се насоча към някои от въпросите, които според нас се нуждаят от доработване от страна на заинтересованите страна. Първото е да се намалят е, разходите за влизане на пазара за оператори като нас, когато работим на международния пазар. Тези бариери са включени различни хипотези и ситуации, които се отразяват неблагоприятно на ежедневната ни работа. Например, когато от нас се изиска да предоставим съответни документи за системата за пътни такси. Всъщност е, това са документи, които трябва да поискаме от нашите клиенти, които работят на различни пазари. Следващият проблем е процедурата за сертификация на технологията и местния език като интерфейс. Всъщност е, английският не винаги е езика, който се използва от хората, които искат от нас документи. Много е важно, според мен, че има не само различен брой системи, а тези системи да са стабилни, за да има добро покритие за тези, които предоставят услугите в отделните страни. Мисля, че разбирате от това, което казахте до тук, технологията е изключително важна за нас. Тя е ключов аспект в новата директива. И може би някои от приложенията към директивата не отделят достатъчно внимание на въпроса за технологията. Според нас технологията трябва да се използва така, че операторите да могат да събират приходите бързо и лесно. Системата с къси вълни е ефективна и с нея можем да събираме, съберем 99, почти 100% от дължимите суми. В някои случаи има стандарти, които създават конфликти с съществуващите си системи за комуникация. Знаем, че в момента се въвеждат системи напад с сателити в доста държави, на първо място в Германия. Но всеки, всяко преходно правило води до риска да се подкопае приемането на един широко прият стандарт. Мисля, че е много интересно предложението за трансграничен обмен на информация от страна на операторите, което дава възможност за приложение в европейски мащаб, когато събираме приходите. Да, положението в отделните държави е различно. В някои държави тези структурите са малко по-различни, играе роля и съответната община. Това, което искаме е подобряване на стандартизацията. Например, наскоро в някои държави се бяха введени вътрешни услуги И не бива да се допуска на тези държави да забавят въвеждането на европейските стандарти. Тъй като така ще дадем предимство на вътрешния транспорт. И това ще се отрази върху конкурентоспособността. Това е един от аспектите, които като оператори искаме да подчертаем пред вас. Хората, които решават законите. Благодаря, господин Бенедето. Сега ще дам думата на госпожа Крит, генерален директор на Международната федерация за, на автомобилистите. Голям, госпожо Крит, имате думата. 7 минути. Благодаря. Благодаря за поканата, господин председател. В на... Ние сме представители на 37 милиона потребители и всъщност работим за безопасно, ефективно мобилно движение – много е важно да намерим отрицателната от отпечатък на сухопътния транспорт и да подобрим трансграничната мобилност, като улесним пътуванията на ползвателите на системата. Доста сме обезпокоени от системата предложението, защото си мислим, че натоварването на националните превозни средства и шофьори е доста високо. Моля ви, госпожо Крит, Моля ви да намалите скоростта на изказването се. Изказване. Мисля, че колегата от Италия говори достатъчно бързо. Бремето за моторист, за да, шофьорите е доста трудно. Всъщност тези решения няма да бъдат решени от предложението и европейското равнище не е, най- не е най-подходящо равнище за решаване на този проблем. Първият въпрос е, да, е, е използването на на хартия. Разбивките показват, че 82% от всички пътни такси са свързани с използването. Колкото повече се кара по пътищата, толкова повече се плаща. Предложението предлага промяна в националните системи, таксуване на база километър – Оценката на въздействието предвижда допълнителни разходи около 1,2 милиарда 1,2 милиарда евро. Така че в заключението, че тук има, има нужда от една система, която да се плаща за употреба. Мисля, че националните системи са пропорционални за ползвателите. Продължението на комисията има високи разходи за реализация, които ще бъдат поети от шофьорите преди да се стигне до потенциални положителни резултати. И може да има отрицателен ефект върху обществото. Това не е в унисон с субсидиарността и пропорността. На второ място става дума за използването на парите за инфраструктура. През 2013 имаше 286 милиарда евро. След а, приходи и а, един излишък от около 150 милиарда. Нашето проучване показва и в тази, виждате на графиката, че инвестициите в инфраструктурата намаляват от 1,1% ПВП до по-малко от 0,8 през 2013 година. В нашето проучване виждаме, че липсата на инфраструктурата не е свързана пряко с средствата, с които се раз, разполага в държавите членки. Всъщност тези такси се използват за бюджета на държавите. Много често в, <clears throat> в текста не виждаме никакво задължение тези приходи да се използват за инфраструктурата. Нашето заключение е, че различните национални такси дават приходи, които са по-високи от това, което е нужно за структурите, инфраструктурата и поддръжката й, което се отразява зле върху състоянието на пътищата. И в някои случаи, когато пътищата не се поддържат добре, след това на ремонт е много по-скъпа. И няма гаранции за това, че за гражданите, че допълнителните пари ще се използват за инфраструктура. Другата цел е да се насърчи използването на по по-чисти автомобили. Комисията смята, че има един от, е, че предлагат начин да се дадат стимули за тези коли с е, ниски емисии. Всъщност тук искам да припомня, че данъчното облагане е свързано с равнището на емисии в държавите членки. Преместване на фокуса от е, дизелово гориво към електрически автомобили. Има достатъчно научни доказателства всъщност Всъщност този процес се стимулира от различни мерки. Много е важно да има цели за твърдите частици. Трябва да се запишат конкретни емисии за пътуването, така че това, което е записано в законодателството, ще се използва и на пътя. Тук има някои рискове да се ограничи използването на транспортни средства в Европейския съюз. Трябва да се използват фактори за за съответствие за измерване на CO2. Предложението не е съвсем. И накрая, като представител на потребителите, искам да кажа, че преминаването към такава система изисква допълнителни альтернативи, като обществен транспорт, особено в селските райони. Има някои рискове от отклоняване на, на трафика към по-малки пътища. Къде трябва да падне акцент в предложението? Да, има различни национални системи от гледна точка, но облагането е трудно да се пресича границата в Европейския съюз. Има някои системи, които имат дискриминационен ефект върху продължителността на пътуването. Договорът за функциониране на Европейския съюз се заявя, че не, трябва, не може да има дискриминация на база националност. Добавената полза за Европейския съюз трябва да се насочи към оперативната съвместимост и да има един апарат, който да използват шофьорите за таксуване на база километър и един контрактор, възможност да се плаща от всякъде на територията на Съюза и да се спазват изискванията за защита на данните. Данните не биват да се използват за други цели. Заключение – Нашата организация смята, че предложението ще доведе до по-високи разходи за потребителите, без да се стигне до по-добра инфраструктура и по-устойчив транспорт. В момента виждаме, че шофьорите плащат повече, отколкото е нужно за поддържане на инфраструктурата и тук трябва да се направи проверка за субсидиарност и пропорционалност на база член 91 от договора. Не бива да изтласкваме хората от пътищата с по-високи цени. Искам да призова парламента да се придържа към тези цели. Благодаря. Давам думата на господин Улиан Тодс, изпълнителен директор по транспорта и околната среда. Господин Тод, имате думата 7 минути. Благодаря. Благодаря. Нашата организация е водеща в областта на чистия транспорт. Ние работим от 90-те години. Мисля, че можем да започнем с а, началото на нашата дейност. 99-та година а, беше съставен списък на всички държави, които имат пътни такси. Последната беше в Белгия, доколкото разбрах, и в България се обсъжда въвеждането на пътни такси. Онова, което научихме в тези години е, че пътните такси водят до, до положителни последици, като например възобновяване на автомобилния парк и създаване на равнопоставеност между железопътния и сухопътния транспорт. Например, всички тези ползи са били постигнати без отрицателно въздействие върху економиката. Разгледахме е, системата в Германия за таксуване на камиони и а, проверихме дали има а, отрицателни ефекти върху а, транспортния сектор а, и превоза на товари и пътя. Не можахме да установим а, такъв. Някои от а, колегите биха а, били на мнение, че въвеждането на пътни такси ще се отрази отрицателно на този сектор от економиката. Смятаме, че предложението на комисията е добро, но може да се подобри. Имаме четири предложения а, за лекотоварните, а, за тежкотоварните и за а, МПС. Ще започна с а, тежкотоварните. А, в някои държави има а, вече такива такси, но по отношение на интернализирането на такси а, за намаляване на емисиите, за поправки на пътищата, все още могат да се постигнат подобрения, защото голяма част от разходите все още се прехвърлят върху дънакоплаците като нас. Така че ще е по-добре да плащат замърсителите и потребителите, от тези, които използват пътищата. Това, което предлагаме е да се подкрепи предложението на комисията да се откажем постепенно от винетките. Те са по-скоро насочени към плащания от страна на чуждестранните автомобили. Някои от външните разходи се отнасят до пътищата. Ние искаме въвеждането на единна система така че външните разходи да покриват и случаи на происшествия. Следващата тема са емисиите от въглероден диоксид. Знаете, че транспортният сектор е сред основните причинители на емисии. Виждате, че от 90-те е, години емисиите от транспортния сектор е, е, и от превоза, използването на тежкотоварни автомобили се е повишил. Нямаме инструмент, с който да стимулираме използването на по-чисти автомобили. Единственият фискален инструмент за даване на стимул за избор на най-чистите по отношение на емисиите а, автомобили а, би било предложението на комисията и затова ние го подкрепяме. А, третата, третото ни предложение а, се отнася до лекотоварните автомобили. Знаете, че а, техният дял се повиши доста, не защото те са лесни за управление, а и заради данъчните облегчения. А, те не за тях няма а, специални а, шофьорски книжки, няма искания за тахограф, а, няма допълнителни такси. В а, Белгия, когато бяха въведени пътните такси. Имаше 20% увеличение на използването на лекотоварни автомобили, защото таксите за тях и данъците са доста по-низки. И накрая, по отношение на личните моторни превозни средства, тук имаме три съображения – на първо място, важно е, е, ясно е, че винетките са дискриминиращ инструмент. И основната идея на държавите, които използват винетки, е да плащат автомобилите с чуждестранна регистрация. Не, този инструмент не е много ефективен. на второ място имаме голям проблем с задръстванията в Европа. Те са свързани с много допълнителни разходи. А, би било доста по-подходящо да се използва като показател изминатото разстояние. В, последни, в следващите 10-12 години очевидно ще преминем към използване на по-високи технологии а, може би ще се премине към а, електромобили. Това би било много ефтино. А, самата експлуатация на електромобилите е много по-ефтина. те могат а, да използват тези автомобили по всяко време и навсякъде. А, но това би затруднило още повече а, системите за отчитане. А, ако се наложи данък върху горивата, това би била подходяща такса. Мисля, че комисията трябва да отчете тези бъдещи предизвикателства това беше край на е моята презентация. Благодаря за вниманието. Но... Е, Благодаря господин Тот. Господин Реми Лебеда има думата в момента. Той е представител на Международния съюз за автомобилен транспорт. Заповядайте, имате думата за 7 минути. Thank you very much. Uh... Благодаря, почитаеми членове на Европейския парламент. Добро утро от мен. Ние представяме интересите на операторите на автобуси, таксита а, и а, товарни а, превози. А, ще се спра на важността на сектора сухопътен транспорт а, в а, Европа. Винетката е а, много важен елемент за нас, защото има значение за организациите за сухопътен транспорт. това предложение на комисията е много важно за нас, защото ние зависим както от процеса, така и от резултатите. От години апелираме за това всички видове транспорт да бъдат обхванати от такси. Ние приветстваме предложението на комисията за публикуването на такива доклади от следващата година. В сегашният контекст ние анализираме двата елемента на предложението въздействието върху транспортния сектор и използването на приходите. В сегашната рамка на вземане на такси от сухопътния транспорт и свързано които свързаните с това емисии. Е, знаем, че всички е, разходи, причинени от е, сухопътния транспорт, вече се покриват. Но много малък процент от транспорта се прехвърля от едно средство на транспорт, за транспорт на друго. И за това операторите на камиони, например, имат много малък стимул да инвестират в по-чисти превозни средства. Пазарът е много различен в различните държави членки, така че ако има повече такси, очакваме да има по-малко колективни средства на транспорт. И за това трябва да се преразгледат пазарните правила и да се дадат повече предимства на колективния транспорт. Това ще се отрази добре на околната среда и на използването, за да може да се постигне по, по-добра експлуатация. Ние смятаме, че ключът към подобряване на ситуацията е използването на таксите. Таксата трябва да се използва за определена цел. Ако средствата влизат в общия бюджет на държавата, това ще бъде просто вид данък. И от наша гледна точка в предложението на комисията не е ясно къде ще отиват а, приходите, така че а, трябва да има повече яснота за тълкование. А по отношение на използването на таксите, ние смятаме, че те трябва да се инвестират в поддръжка на пътната мрежа, а, изграждане на паркинги, а, а за външните а, разходи, Смятаме, че има много малък стимул за е, избор на друг вид е, транспорт, така че едва ли ще има прехвърляне от пътя към е, други видове а, прехвърляне. така че не очакваме да е, се намалят емисиите по този начин. Е, мисля, че е, трябва да има различни стимули за намаляване на емисиите, използване на чисти горива и по-чисти превозни средства. Ние предлагаме да се извадят автобусите от директивата, от предложението на комисията смятаме, че пазарът може да регулира по-добре ситуацията и може да се използва евровинетката. частните автомобили трябва да бъдат обект на същите изключения. Трябва да се разграничи между винетка и такси, да стане ясно дали ще има такси по отношение на външните разходи, за да се спазят стандартите за емисиите. предложението на комисията е добро, но не бива емисиите да бъдат външен разход, който да се интернализира в евровинетките. Таксите трябва да се връщат в сектора а, сухопътен транспорт, за да може секторът да стане по-екологосъобразен и по-устойчив. как да се а, таксува в а, европейските а, паркове всъщност а, разходите вече са интернализирани и не се предлага възможност а, на а, камиони а, да пътуват в ненатоварени части от а, денонощието. Те плащат много повече от а, автомобилите. Знаем, че един тир може да замени, един автобус може да замени повече от 25 автомобила. Благодаря. 7 минути има сега господин Лохман, изпълнителен директор на Общност на европейските железници и инфраструктурни компании. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да изразя становището на железопътния сектор, които и днес се таксуват 100% на разстояние. Таксите са строго регулирани, трябва да включваме всички директни разходи и също евентуално да покриваме и наценките при по-голямо търсене. Така че ние поемаме един вид и такси за задръстване, както могат да бъдат наречени. В моето експозе ще се спра на четири теми. На първо място ангажимента на Европейския съюз, няколко факти, които вече бяха представени от от Уилям и препоръки първо, ангажимента на Съюза. Трябва да сме наясно, че самата комисия през 2011 в Бялата книга за транспорта казва, че трябва да има пълно задължително покриване на външните разходи до 2020 година. Това е принципа, който трябва да засяга всички замърсители – външният ефект трябва да бъде пренесен към замърсителя, а не към обществото като цяло. И според мен това трябва да бъде приложено. Щом е записано в, главната, в Бялата книга, малко е странно, че комисията излиза с по-малки амбиции. И това не е всичко. В Евро... договора за Европейския съюз също фигурира принципа за замърсителя плаща. Той е залегнал там. Така че нека да имаме справедливо условие за всички видове транспорт, но на първо място нека да имаме справедливо третиране за обществото. Обществото да не бъде излагано на емисии, за които то самото плаща. Тоест, то самото да поема външните разходи. Това на първо място. А сега фактите. на близо до вратата има една справка с още повече информация, може да се обърнете и към нея. Средно, според констатациите на едно проучване за периода 2016-2017, автомобилните превози покриват само 30% от външните разходи. Само 30%. При автомагистралите процента е 70 и 90, ако има това система, но така или иначе процентът е много по-нисък от 100%. Това е нещо, което трябва да бъде взето предвид. И пак една съпоставка с железниците, защото имаше за освобождаване на някои услуги. Нито една от железопътните услуги не са освободени от таксите на база разстояние. не даже и тези услуги, които се съпоставими с автобусите и леките автомобили. Ние приветстваме някои елементи в предложението на комисията. На първо място да се замени таксите лимитите за таксуване за външните разходи с референтни стоености. Даже може да ги използваме не като референтна стоеност, а като минимум. И на второ място тежкотоварните автомобили. Те трябва да поемат външните разходи за всички системи, където вече има тол такси. И тол таксите за тежкотоварните автомобили трябва да станат задължителни там, където вече има тол такси за камионите. Таксите на база време трябва постепенно да бъдат премахнати. Трябва да се позволи и създаването на истинска такса за задръстване. Това са елементите, които ценим в предложението на комисията, включително и още два. Те също ще имат ефект върху обществото и върху постигането на по-голяма екосообразност в транспорта. Целево използване на таксите за замръзване за колективния транспорт и по-облегчени условия за наценки, за да се спомогне финансирането на коридорите ТНТ, да имаме мултимодални коридори, които да се финансират с таксите, които се събират за затръстени пътища. И имаме препоръки в допълнение към предложението на комисията и на това, което казах за Бялата книга. В нея се говори за задължително поемане на външните разходи. И първо, таксите за разстояние трябва да станат задължителни за всички основни пътища. Днес до 25% е дела, но не обхваната цялата система на главни пътища в Европа с а, този режим на такси. 25% само в момента. Има голям потенциал да се насърчава поемането на външните разходи чрез намаляване на възможностите за изключение и целево използване на приходите от покритите външни разходи за разработване на по-чист е, вид транспорт, чисти технологии, които да позволят е, подобряване на транспорта за обществото и да се предотврати намаляване на приходите от такси, да се осигури обхващане на преките разходи, включително и за автомобилите с нулеви емисии. И тези автомобили, чистите автомобили, се въпреки всичко трябва да покриват преките разходи. Ако направим една съпоставка с железниците, електрическите влакове са чисти, но за тях също се налагат такси в железниците, така че същия механизъм трябва да се налага и за автомобилния транспорт. Освен ако няма да се освободят от такси и електрическите влакове в железопътния транспорт. Благодаря.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 варианти е в някои държави членки да бъде определено в кои региони. Ще има по-различен режим за частните автомобили. Защо? Частните личните автомобили са леки автомобили. Те нямат връзка с, с международния транспорт и с конкуренцията. Говорим за леки автомобили. Всеки гражданин трябва да може да използва личния си автомобил. И разбира се, искаме да има база данни, която да докаже на гражданите, на държавата, на институциите, какво се прави с средствата, които се събират от магистралите, как се използват и реинвестират, за да докажем, че ние продължаваме да инвестираме в качествени транспортни услуги на пътищата. На следващия етап – решението за електронните системи за пътни такси. Това е Европейската услуга за електронни тол услуги. И ETS, както се нарича тук на жаргона на Брюксел. Тя е свързана с различни елементи, които трябва да бъдат запазени. На първо място, във всяка една държава тези системи за електронни тол услуги трябва да могат да бъдат прилагани. Във всяка една държава в момента има система, която предоставя услуги на потребителите. Ако се приеме европейската услуга, преди това трябва да погледнем регионалното измерение. От националното да минем към регионалното измерение и накрая, ако всичко е наред, пазара е зел, и потребителите са готови да играят играта, може да се введе общо европейска услуга за електронните услуги. На тази услуга трябва да се гледа като на пазар. Пазара не приема заповеди. Той трябва да бъде регулиран до толкова, доколкото съществува. Кои са участниците на пазара? Лицата събиращи тол таксите, автомагистралите и доставчиците на услугата. Това са тези, които са връзката между потребителите, за да получат те услуга и да платят съответната такса за услугата. Има друг важен въпрос. Не всички потребители са добри. Не всички потребители искат да плащат таксите. Умишлено или неумишлено. И тук става въпрос за изпълнението. Механизъм за изпълнение. Ако един потребител ползва мрежата, той трябва да си плати дължимото. Това все още не е факт, тъй като има някои въпроси, които трябва да бъдат е, проучени и решени. И накрая много важно е да се обърне внимание на въпроса какъв е режима за пътни такси. В... Ние непрекъснато получаваме такива ре... въпроси. Какъв е режима в Северна Франция и така нататък. По... Нуждаем се от една обща информационна платформа, за да може всеки един потребител, всеки един гражданин, всяко едно лице от комисията, от парламента да знае какво става във всяка една част от мрежата за тол такси, каква част се плаща, от кого, защо. Това е което трябва да се направи с тези две предложения. Какво трябва да се направи с евровинетката и след това как да се направи това. Тук визирам решението за европейската услуга за електронни тол такси. Участниците на пазара трябва да играят е, играта и трябва да има механизъм за следене на изпълнението. Благодаря, господин Дионилис с това преключва презентациите на експертите. Благодаря, че спазвахте регламента за времето. Надявам се, че депутатите ще направят същото. Само да ви напомня нещо, сега ще спазваме принципа пинг-понг. На таблото ще се отчита времето, така че всеки ще знае колко време му остава всеки член задава въпроси. И след това ще има отговор от експертите. Ще помоля всички да спазват времето. Ще приканя и експертите да бъдат а, ефикасни, с, кратки. Мисля, че ще има и други възможности за дискусия. Така че ще ви моля да спазвате времето, за да може всеки въпрос да получи отговор и да можем да съберем максимална бройка въпроси. Започваме с докладчика Кристин Ваводалон за 4 минути. Заповядайте, Кристин. Президент, euh, Благодаря, господин председател. Благодаря и за експозетата на тези на нашите гости. Става дума за двата принципа. Принципа да плаща замърсителя и да плаща ползвателя. Тези принципи до сега не са успели да доведат до ефект, който търси. Става дума за финансирането на инфраструктурата. Затова имаме сериозни притеснения, свързани с задмасяването. Тези неща бяха казани от доста от нашите колажи. Първият въпрос е към господа Крит от ФИА за ефекта върху всички превозни средства смисъл, че има системи, които са абсолютно различни между отделните държави членки. Не смятате ли, че, госпожо, че ако има яснота по таксите, тези неща ще бъдат прияти много по-добре от всички, които трябва да плащат таски. Да, всъщност това е един въпрос е по-скоро прият от е, държавите членки и държавите членки и комисията на гората, но това е един, една от вариантите. Знаем, че в Европа това може да се приложи, но все пак има съпротива от държавите членки. Мисля, че тези въпроси зависят от държавите членки. Следващия въпрос е към господин е, от междунар... господин Лебеда от Международния пътен съюз. Как може да се уреди положението на автобусите, защото те превозват пътници, за да може така да, да се приложат двата принципи ползвателят плаща и замърсителят плаща. как този принцип се прилага за всички видове превозни средства, както е в някои държави членки и как може да се хармонизира този въпрос. Благодаря за въпроса. Всъщност този въпрос е въпрос на политическа воля. Както казахме, <clears throat> имаше противопоставяне на комисията на разглеждане на правилата за пазара за автобусите – Ако има увеличение на, на използването на автобуси, ще има по-добър резултат. Благодаря, но това всъщност не е моят въпрос. Искам само да отговорите на моят, въпрос. Дали смятате, че системата няма да е по-приемлива, ако всички превозни средства плащат тези таксата? всички видове превозни средства. Нали смятате, че в тази рамка трябва да се прави разлика между различния начин на пътуване? С кола или с автобус? Можем да говорим за тези такси и инфраструктурата, а за вътрешни, външните разходи. Ние <clears throat> се отнасяме положително е, към този вид е, транспорт, защото там има по-малко външни разходи. Тези всъщност разходи са свързани с замърсяване. Автобусите не са <clears throat> съвсем чисти превозни средства. Ако искате изключение, да, зная, че не са а, изцяло чисти автобуси, но а, представете си броят пътници, които превозват а, в сравнение с това, ако се превозват с а, с авто... леки коли. Много е важно тук да се намери начин на транспорт, който да е достъпен за всички граждани. На втория докладчик по този въпрос господин Селини, имате 4 минути. Господин Селини, имате думата. Grazie. La, eh, due domande, se riesco, al, a Mr. Be- благодаря. Няколко въпроса към господин Бенедето. Първо, радвам се, че техническите стандарти имат предвид системата за пътни такси. Всъщност тези стандарти не е добре да бъдат единствено в приложението. Съгласен съм с позицията на парламента по този въпрос. А иначе за техническите правила. Има препратка към честотата, системите за пътни такси и автоматичните интелигентните системи за контрол на пътещата в Съединените щати. И, а, имахме много интересно но посещение във връзка с интелигентните системи за управление. Комисията предлага, че могат да се увеличат частотите от 5 до 9, ако се въведат интелигентни системи за управление. Дали по този начин могат да се съкратат допълнителни разходи, ако се използват двата диапазона на частота. Значи въпросът защо се допуска такова, такава миграция. Системата 5 до 8 се е използва в момента. Може да се да добавят допълнителни частоти. Разходите <clears throat> за операторите се да използват а, такава технология. Не са чак толкова големи. <clears throat> Идеята да се съчетат двете частоти водят до интерференция, <clears throat> което <clears throat> затруднява прецизността при четците. Значи, хипотезата е да се запазят и двете, двете частоти. Казвам това, защото е трудно да се променят начините, по които излъчват съответните системи за интелигентно управление. Частотата от 5 до 9 не може да се прилага по технически причини. И така стигаме до втория въпрос, който е малко по-технически. Във връзка с методите, които описахте за сателитните системи. Работим с хипотезата да се съчетаят двете системи. Или става дума за преход към следващата система. Дали е възможно в бъдеще двата модела да съществуват заедно? По първият въпрос съвместното съществуване ще бъде трудно и скъпо съвместното съществуване на двете чистоти е много сложен въпрос. И това всъщност е свързано с автономните системи за управление, за шофиране. Използването <clears throat> на една сим-карта и с нея да се мине <clears throat> от системата 5-8 към сателитната система. Господин Телес. Съгласен съм с комисията и член 6, където е записано изискването за приложение и последващите процедури. Трудно е да се разбере обаче кой ще отговаря за включването на последващи системи. И а, <clears throat> това няма да бъде този, който държи концесията. Съвсем накратко. Благодаря за въпроса. Прилагането на нормите можем да запишем, че не може да действат механизмите в системите за да, на такси, ако няма механизъм. Тук има трима участници. Първото това е на ползвателят, този, който използва инфраструктурата, но този ползвател. Няма договор с инфраструктурата за пътни такси. В крайна сметка тук става дума за един триъгълник, който трябва да се управлява. Значи в новото решение за електронни системи да, трябва да се вземе предвид триъгълника потребител, събиращ таксите и инфраструктура. Благодаря. Не дайте да надхвърляте регламента, колеги, защото ще има санкции. Нека да дам думата на следващия на докладчик. Благодаря, господин председател. Към господин Тата във връзка с заделянето на парите за определени цели в поддръжане на, на инфраструктурата. Господин Тот, имате думата. Като общо правило не смятаме, че целовото заделяне е подходящ механизъм. Всъщност правителствата трябва да имат възможност да решават как да харчат тези пари. Може би е добре, по-добре да се плащат парите за болници и за училища, вместо за европейската инфраструктура. Дали имате, смятате, че има някаква полза автобусите да бъдат изключени от плащането на таксите? Съгласен съм, че автобусите играят централна роля, но най-важното е, е да се върви към система, към която се облагат всички превозни средства, без изключение. Няколко въпроса към господин Лебеде. А по разходите казахте 130%. Какво ще кажете за предложението на комисията, за да, да се намали облагането са пътищата. Имате ли становище по този въпрос? И дали изобщо това предложение е целесообразно? Това е нещо, което приветстваме. Защото така се гарантират приходите на неутралността на цялата система. Мога ли да ви попитам за автомобилите с ниски разходи? Имате ли предложение за този въпрос? Какво ще кажете за точка в, в на преамбюла за <clears throat> трансграничните цели на пътуванията? Дали има нужда да се ограничи а, този механизъм само до определена разстояние от границите? Дали имате позиция а, за тези а, автомобили с ниски разходи. Искате да кажете, това са лекотоварни автомобили. Да. Да. А, ако можем да покажем и демонстрираме, че използването на тези превозни средства за трансгранични пътувания създава безпокойство. Трябва да има регламента. Дали трябва да се плаща да, за евровинетката? добре е да се знае. Дали <clears throat> те плащат в момента. И да се видят фактите и на тази база да се вземат решение. Господин Тод, мога ли да ви попитам за леките превозни средства? Дали има възможност тук да бъдат изключени, да речем, вътре в границите на една държава, без това да се отнася за пресичането на граници. Не мисля, че въпросът за трансграничните пътувания е, има отношение. Имат няколко някои регламенти в Европейския съюз, които се отнасят за лекотоварните автомобили. Има а, уреждане на този въпрос а, и не бива да насочваме механизма с предпочитания към едни превозни средства. И така, предлагам да се включат и лекотоварните в системата са пътни такси един въпрос към господин Локман. Казахте, че трябва да се таксува на база разстояние по всички основни пътища. Дали това няма да има а, непропорционален ефект върху малките държави, където населението не е толкова, толкова голямо и разстоянията не са големи. Дали това ще се отрази на МСП? Мисля, че можем да направим на сравнение с ЖП мрежите за малките <clears throat> държави, <clears throat> там където се таксува за всяка миля. Благодаря. Благодаря ви, че задавахте тези въпроси така бързо и точно. Благодаря и на отговорите на тези, които дадоха повече информация. Господин Ван де Камп, три минути. Ik heb twee vragen. Благодаря, господин председател. Имам а, един въпрос а, към двама гости. Първият въпрос към господин Бенедето. Не ми стана ясно какво е вашето желание. Имат, искате една система с различни доставчици или различни системи с различни доставчици? А, същия въпрос ще задам на господин Дионелис. Една система, различни доставчици, различни предприемачи или много системи, много доставчици? Io penso che la standardizzazione aiuti, quindi preferirei un solo sistema. Аз мисля, че стандартизацията би била добра. Бих предпочел една система, различни конкуриращи се доставчици. Една система е добре, а повече системи трябва да бъдат оперативно съвместими. Благодаря. Въпрос към господин Бенедето каква е връзката между пътните такси и а, тахографите, интелигентните системи за таксуване? В момента няма връзка между тези две системи. Може би ще има сближаване между двете системи за пътни такси и за интелигентно таксуване. А, Просто това ще носи добавена стойност за пътуващите. Въпрос към господин Тоц. В съвета се говори за суверен, суверенитет и за желанието да се унифицира системата на европейско ниво. Възможно ли да се въведе единна система с изключения в отделните държави за лични автомобили? Аз мисля, че тази система е дискриминационна. Мисля, че трябва да се откажем постепенно от винетките. Те нямат място на вътрешния пазар. държавите трябва да изберат една от двете системи, но могат и да, да решат да не показват да не казват такива такси господин Ертук. Каза се, че има 75% отстъпки за екологосъобразни автомобили. Това смятам, че е добре. Аз бих казал, че а, правителствата би трябвало да инвестират а, средства в болници и училища, а, вместо, например, в а, отбрана. Това е лично мнение. Един от най-големите проблеми в а, Европейския съюз е, че нямаме сравнение между различните видове данъци а, това стана ясно и от презентациите на паналистите. Господин Лебеда а, от а, АЯУ каза, че а, 130% от разходите се покриват от тежкия транспорт. Следващият паналист каза, че само 30% от разходите се покриват. А, не знам кой ще ми отговори на този въпрос. А, мисля, че а, референцията беше съвсем ясна. А, ние се позоваваме на а, рамката за евровинетката а, и разглеждаме само тези външни разходи. Очевидно имате различна изходна позиция мисля, че а, трябва да разгледаме двете а, изследвания, защото а, използват различни изходни данни като материал, за да достигнат а, до различните цифри. Така че, в крайна сметка, е добре да се хармонизира методологията. Това е задължение на Европейската комисия, в крайна сметка. Благодаря. А сега има думата госпожа Фостер за 3 минути и половина. Благодаря. Въпросът ми е към господин Тоц. няма ли да се съгласите, че ако искате хората да използват по-малко автомобили и трябва да предложите добра система за обществен транспорт, автобуси, например? И очевидно би било логично да има някакво облегчение за автобусния транспорт, ако искаме повече хора да го използват. А, и също така искаме да има повече обществен транспорт. От една страна има предложение за либерализация на автобусния транспорт. Това ще направи това, този вид транспорт в Европа. От друга страна, смятам, че е редно автобусните превозвачи да плащат някакви минимални такси. Да, но ако таксувате автобусите, ще се оскъпят билетите а, основната идея на обществения транспорт е да бъде достъпен за а, всички групи от населението и за по-възрастните. би трябвало да отчетем това обстоятелство. Не искам да ви отговаряте сега. А, въпрос към господин Локман. Аз съм почитател на железниците. Любопитно ми е защо а, сте противник на другите видове транспорт? Очевидно не може да има железопътна мрежа до всяко място в Европа. Разбира се, че и замърсителите трябва да плащат, а, но така ли, че железниците се а, субвенционират от, а, получават субсидии от а, данъците. И притеснението ми е, че ако се а, откажем от част от железопътния транспорт, това ще оскъпи а, транспорта като цяло, защото ще се премине към а, други по-скъпи средства за а, предвиждане. Когато говорим за субсидии, а, инфраструктурата се субсидира. Съжалявам, има голяма разлика между а, железопътните дружества и малка транспортна компания с няколко камиона. А, просто трябва да има равнопоставеност а, на разходите. Да, вие обаче говорихте за субсидии. Това въжи както за железниците, така и за пътищата. Няма а, субсидии за железопътния транспорт. А, това, което а, очакваме ние е да има сравними условия за транспорт а, по железопътен път и в пътищата. Защото а, сега а, това, което казвате, а, би било по, високи разходи за железопътния транспорт в сравнение с а, транспорта с а, камиони. Спазвайте, моля, времето си за а, изказване. Е Смятате ли, че е лесно? Как може да се измери количествен някои външни ефекти, най-вече шума и задръстванията? Не смятам, че е лесно, но може да бъде направено. И според мен комисията основава работата си на наръчника за външните разходи, който е от много години, така че да, това може да стане faisable, mais vous savez pas exactement comment Обаче не знаете как точно да се направи, така ли? Въпрос към господин Лебеда. Как да се избегне следното? Изслушахме предложението за евровинетката, увеличението на таксите. Как да направим, че това увеличение на таксите да не уреже директно печалбата на предприятията? Euh, различните изменения на евровинетката доказаха, че при стоките разходите отиват при крайния потребител, при вас и мене. С много ниско ниво на конкуренция между различните видове на транспорта не можем да очакваме смяна на вида транспорт. И таксите и разходите се предават на крайния потребител. Значи това не се отразява върху печалбата на предприятията, върху крайната цена, така ли? За предприятията, които могат да си го позволят това, да. За тези, които не са толкова богати, да, то ще се отрази и върху тяхното финансово положение. Господин Дионелис и господин Лебеда, сега могат да говорят един след друг. Вие предпочитате императивната съвместимост и, полз... и простата на системата пред конкуренцията или двете неща вървят едно с друго и са напълно съвместими? И ако да, как? Да, съвместими се. Човек може да има взаимно оперативно съвместима система и конкуренция. И това искаме да стане. Но тук има нужда от двама играчи автомагистралите доставчиците на услуги. И именно тук се крие трудността. Напълно съм съгласен, че двете неща са напълно съвместими. Не трябва да забравяме, че потребител... има различни участници, потребители, доставчици, така че трябва да бъдат определени ролите а операторите на инфраструктурата и предприятията, които събират евровенетката. Ще има ли конкуренция, ако се правят поръчки? Dal punto di vista di un service provider è totalmente rilevante. Noi movimentiamo risorse. Важно е за доставчиците на услуги. Ние събираме приходи, които се отразяват върху крайния потребител. А сега госпожа Килонен за 3 минути. On Оставяме госпожа Килонен в резерва. Господин Крамер за 3 минути. Въпрос на господин Лебеда. Ако направите изключение за автобусите, за превоза на пътници, ще освободите ли пътническия транспорт по железопътните пътища от такси? Дебатът не опира само до такси за инфраструктура. Трябва да видим за акциза на горевата, данъчното облагане на МПС, целият данъчен режим трябва да бъде взет предвид, за да се вземе подобно решение. и Госпожа Крит, 77 милиарда се харчат в Германия за пътищата. Всички интернализирани разходи са 20 милиона годишно. Казахте вие, как стигате до тези цифри? не са включени външните разходи, защото не е сигурно как да се изчислявате и, и без това по-голямата част от тях са отчасти интерна, интернализирани. Е, Господин Тот, трябва ли всички да, изпла... да плащат а, а, еднакви а, такси? А, смятате ли, че а, трябва да плащат електрическите е, влакове с 15% дял, толкова колкото останали. При камионите почти няма такива с нулеви емисии, така че трябва да се дават стимули, за да могат компаниите да започнат да инвестират в подобни МПЗ. След като се постигне определен дял на подобни средства, то тогава отстъпките ще бъдат поетапно премахнати. Господин Лохман, ако има заделяне само за сухопътния транспорт, а, това ще а, бъде ли а, а, добре за железопътния транспорт? А, сте ли за подобен модел, както в Швейцария? Ние сме за целево използване на инфраструктурата и тол системата във връзка с преките разходи, но не и що се отнася до принципа за мърсителя плаща. За господин Лебеда и господин в Испания с европейски средства се строят магистрали, които не се използват, защото има такси а, по второстепенните пътища има непрекъснато задръстване. Сте ли а, за швейцарския модел а, такси за всички пътища, за да няма прехвърляне на а, транспорт от а, главните на второстепенните пътища? Действително съществува риск за прехвърляне върху второстепенни пътища, което е вредно за околната среда. Според нас въздействието на пътните такси върху частния транспорт не е същото, както за големи транспортни фирми. А, просто ще осложни положението на хора, които нямат друг избор. Господин Лундгрен. C'est Madame Госпожа Сейбор, не господин Лундгрен. Госпожо, имате думата за 3 минути. Добър ден. Има по-скоро забележка, не въпрос. Радвам се, че в другите държави пътни такси са приемлими, но в Великобритания ние ги отвърляме. Непрекъснато. Имаше една петиция с над 2 милиона подписи против изобщо всякакви пътни такси. Това е ясно послание, че Великобритания не иска пътни такси. Автомобилистите смятат, че и без това плащат много. Това ще се отрази и върху логистиката. Ще има разделение на тези, които могат да си ги позволят, тези, които не могат. Производителите в сектора са изложени на сериозни натиск за произвеждане на по-чисти автомобили. И при все това автомобилистите ги наказват и има спад на продажбите. Все още няма а, екосъобразни камиони, които да бъдат използвани. Защо да наказваме? Да ги наказваме. И относно приходите, няма гаранция, че те ще отиват само за подобрение на инфраструктурата. Ние непрекъснато отричаме идеята за тол такси в Великобритания. Не вярвам, че идеите, които бяха предложени, са от полза за автомобилистите или за превозвачите. И в двата случая ще има да се плаща много повече. Имате ли въпрос към експертите? Извинявам се, това бе по-скоро забележка защото смятам, че идеите, които бяха предложени, не са подходящи за Великобритания. Благодаря, госпожа Симур. Госпожа Арноду за 3 минути. Благодаря. Въпросите са към господин Лебеда и госпожа Крит. Вие говорихте за субсидиарността. Съвсем основателно. Е, господин Лебеда защото направи нещо, едно много добро изказване, че основният въпрос е да знаем къде отиват приходите и каква е целта на допълнителните такси. Между другото, във Франция от няколко години въведохме винетка за автомобилите, което е фонд за солидарност за възрастните хора и целта изобщо не е постигната. Европейския съюз е много сложен и без това. И как да имаме еднакви такси? В държавите членки някои пъти ще са платени, други не. Някои финансират инфраструктурата с евровинетки, други с данъци. Тоест с най-различни източници на финансиране. И според вас, честно казано, доколкото разбрах, ще има нови данъци, които да се плащат, макар да не ги наричате така. Как да се създаде един източник, един източник за финанси, за финансиране, без да има економически шок, който е неблагоприятно и как да се преодолеят сегашните различия. Към кой е отправен въпроса? Към господин Лебеда и госпожа Крит. Благодаря. Както казах, единствения интерес да се преразгледа евровинетката е да има поне участие приходи, които да бъдат заделени за инфраструктурата и автомобилния транспорт. Това е единственият начин да стане това и да отговорим на целите, и именно да превърнем транспорта в по-ефикасен и по-екосъобразен. Само да допълня нещо за субсидиарността. Ще има по-задълбочено проучване по този въпрос през декември за правното основание, дали наистина имаме компетентност на Европейския съюз. Според нас Европейския съюз има за цел да улеснява пътуването на гражданите на страна в други, т.е. да има оперативна съвместима система и да има ясни правила. Защита на данните и така нататък. Ролята на Съюза не е да налага нещо отгоре надолу, да, да създаде една рамка, в която държавите членки, които искат, могат да преминат към един тип такси, които считат, че са пригодени към тяхната национална специфика. Ще се опитам да повторя вашите думи. Става дума за, за една рамка за правна рамка. Всъщност това не е един данък, който се са, са. Когато става дума за евровинетката, става дума за налагане. Господин Бар, имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Лебеда. Във вашето изложение пледирахте за множество изключения – и а, апелирахте и други да поискат това. Искам да ви попитам а, как системата ще работи и как ще бъде справедлива и няма да дискриминира, ако всички искат да получат изключение. Alors, il me semble que là, oui, la, la, les deux principales exemptions que, euh, dont je vous ai fait part, c'est... принципа за изключение за автобусите и леките коли са свързани с разходите за задръстването. Още веднъж иска да ви там един пример в по-общото план. Освен на облагането на инфраструктура, много добре е тук да се вземат предвид, да се, да се вземат предвид се разходите за плащане на бензин и други видове данъчни облагания. И в този смисъл, <clears throat> зависимо от волята на политиците, да, да, да, да стимули за чистия транспорт и да се намалят разходите. ми въпрос към господин Тоц. Казахте, че шумът и замърсяването трябва да се таксуват. Смятате ли, че това ще донесе като цяло облегчение или че завишените разходи ще се прехвърлят на потребителите? If you, um, for, for noise, if you do not have, have a... За шума, ако няма начин за разграничение, тук единствено става дума за прехвърляне на разходите към онези, които причиняват тези разходи. Тук всъщност е различно от диференциацията по еврокласовете. Третият ми въпрос е към господин Донелис. Вие казахте, разяснихте различните нива, европейското, националното, местното, при а, събирането на такси а, за превозни средства и различните категории пътища. Можете ли да го обясните малко по-подробно? Yes, eh, the... Да, Основното правило е таксуване на база километър. Това е най-добрият принцип да се, начин да се обединят двата принципа. Потребителя плаща и замърсителя плаща. Но като имаме вариантите, възможностите, някои държави предпочитат в своите държави да изключат частните коли от таксите на километрите и да се да се използва евровинетка за определен период от време. Това е опция, ако искат държавата да използва тази опция, но по принцип облагането на такса километър е най-добрият принцип, значи да се обединят двата принципа. Потребителя плаща и замърсителят Госпожа Сенелова, две минути. Пана Дионелиса, пана Бенедета, Benedeta. ve své pozici uvádí, že един въпрос към господин Дионелис и господин Пенедето. Във връзка с това, което казахте за 24-те месеца, че не са реалистични като срок. Искам да знам, защо смятате, че този срок е не реалистичен? Защо господин Бенедето поиска да бъдат отменени тези срокове от 24 месеца какво мислите за постепенното въвеждане чрез регионални инициативи? Не съм в състояние да ви отговоря по този въпрос. Всичко това зависи колко държави ще приемат идеята за на доставчика на услуги. И е много трудно да се предвиди времето. 24-те месеца доказват. Беше доказано на пазара, че те не са реалистични. Трябва да разберем добре, че е по-добре да се върви, върви постепенно. Нека да се договорим първо какво ще се достави в отделните държави, после региона и след това да отидем към целия Европейски съюз. Ако смятат, че за 24 месеца ще има участници, които да обхванат Ирландия и Крит. Това е не, не е реалистично, затова следващата е да бъде етап по етап, без ограничение във времето. Děkuji. Pak bych měla ještě tedy jeden dotaz. Uh, hovoří se také o... Благодаря. Още един въпрос. Става дума за недискриминация за тези, спрямо тези, които предоставят електронни системи за таксуване. На, каква, на какво основание правите това изказване? Какъв е вашия отоп? Тук е, цялата идея е, ако сме съгласни и приемем новото предложение, ще има доставчици на услуги, които, които се използват е, в е, отделни региони. Те няма да бъдат действителни европейски доставчици на услуги. Те ще обхващат отделни сектори, като идеята е постепенно да обхвана цяла Европа. Името остава електронни пътни такси, но те не са. Те се наричат се европейски, но са само оригинални. Благодаря, госпожа Цер. Три минути. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос към госпожа Крейта. Мисля, че основният въпрос, който трябва да се разгледа за таксите е дали тези принципи отговарят на принципа на субсидиарността. Дали смятате, че наистина трябва да се действа на европейско равнище, за да се преборим срещу за задръстванията, тъй като тези проблеми могат да се твърди от държавите членки, че те имат местни характеристики. Да, благодаря за въпроса. Не говорих за външните разходи. Ако искате да видите проучването, то е на, тук пред залата, пък за задръстване да има по-добри решения от това. Някой беше казал, че има такса за задръстване и парите да се реинвестират в инфраструктурата. Има причини за задръстването, понякога чисто и просто вариантите абсолютно не са различни. Особено в центъра на Лондон, да речем, има едно проучване, че около 50% от пътуванията са хора, които отиват на работа, затова трябва да се потърсят други варианти и да се предложат гъвково работно време, почивки на учениците и на моталност. Нови мод... Да, продължаваме. Няма ли да се съгласите с мен? че има абсолютна липса на признаване в предложението за това дали хората живеят в селски райони или в градовете. Много често хората в селски райони не могат да живеят без е, лека кола. Да, могат да използват по някой обществен транспорт, но това е много рядко. Съгласна ли сте с мен, че отново има, че липсва признаване за това, че хората в селските райони ще бъдат санкционирани с това предложение няма да имат избор. Това са фермери и всичките работят за обществото. Да, напълно съм съгласен, че така ще бъде оценено това предложение. Защото разходите за кола са доста високи и тези разходи ще станат все по-големи, тъй като им няма <clears throat> друга альтернатива. Не можем да настояваме тези хора да се откажат от колиторите. Те могат да се противостоят на различни национални е, видове транспорт. Само създай или не. Основен момент в аргументите на комисията за пакета е да се гарантира, че е, чужестранните шофьори не плащат дискриминационни такси. Дали смятате, има нужда от европейско решение да се реши германски проблем. Но миналата година комисията предприе действия срещу немското правителство. Да. Да. Да, националните схеми не бива да дискриминират срещу чуждестранните шофьори. Благодаря. Господин Телишка, една минута и половина. Благодаря, господин председател. Съгласен към господин Кюит. Съгласна ли сте, че ефекта от липсата на оперативна съвместимост, както за бизнеса, така и за частните превозвачи, различните причина за това са различните такси. Да, това е проблем. И е трудно да се сравняват две системи, които са предвидени за бизнеса и товарни Смятате ли, че това е важно? Има ли според вас начин да се постигне оперативна съвместимост без законодателното предложение? Без оглед на това какви промени ще внесем в текста, дали има някакъв друг вариант? Ако има такъв вариант, може ли да кажете кой е той? Да, да, запасете рамката и гарантирате, че няма дискриминация. Има няколко предложения за това, че винетките са пропорционални и не дискриминират. Нека да държим нещата прости и да използваме това, което вече действа тук. Да, всъщност това е свързано с това, че е много трудно да се заделят целеви средства и е много трудно това да бъде наложено на държавите членки. Какво е недостатъчно? С финансирането ли е оперативно да съвместиме? Оперативната съвместимост. Можем ли без предложението ще можем да постигнем такава цел? Ако създадете условия и някакви стандарти в системата, мисля, че това е начин, че при прилагането ще се получи равнище на оперативна съвместимост за гражданите, без да настоявате за такси на километър. Благодаря, госпожо. Мадам Килонен. Имахте право на 3 минути. Ако искате, може да ги разделите. Извинявайте, трябваше да гласувам в комисията Инте. Исках да попитам за оперативно съвместимите системи. В някои държави се използва винетка, в други държави се използва системата на база километър. Дали имате възможно, да смятате, че има възможно технологично да се намери решение на граничните контролни пунктове, да се направи нещо, без да налагаме държавите членки <clears throat> да променят своята система, която вече е платена и да преминат към европейска система. И още един въпрос използването на парите на европейско равнище, парите, които се събират от пътни такси. Имаше въпроси, свързани с пътния пакет. В смисъл, че трябва да се построят места за почивка за тежкотоварните камиони. Как виждате в тази връзка? Към кого насочвате своите въпроси? Мисля, че първият въпрос може да се, да, се насочи към операторите, а втория въпрос е към тези, които отговарят за автомобилния транспорт. Господин Бенедето, може да започнете. Фето, ю пенсо, che sia uh, più un tema uh, Добре, това е технологичен въпрос. Имаме клиенти, които правят изчисления въз основа на директивата за евровинетката или на километър. А, тук е въпросът какво, как ще се калкулира сателитната технология, но просто трябва да, се, трябва да има оперативна съвместимост между системите, за да се гарантира справедливост на плащането. Господин Дионис, технологиите може да се постигне всичко. Може да има в цяла Европа оперативна съвместимост, но ако разходите са много по-високи, няма да има играчи на пазара, няма да има доставчици. Така че ако, има, ако започнем с две системи, може да има оперативна съвместимост. Колкото повече, толкова по-трудно ще бъде е, да се постигне оперативната съвместимост. Това трябва да разберете. Благодаря за втория въпрос за паркингите. Господин Лебеда. using revenues of infrastructure. Използването на такси от използване на инфраструктура за финансиране на места за почивка, паркинги а, и а, е, тяхното оборудване е идея, която ние подкрепяме. Абсолютно съм съгласен с вас. Окей, okay, мерси. Благодаря. Ще имате възможност за още три въпроса по-късно, госпожо Кирилонет, госпожа Делнте, за три минути. You, Благодаря, господин председател време е да се обърнем а, а, срещу а, социализма на пътищата и да се обърнем към а, пазарна економика. А, време е причинителите на замасяване да, изпра... да плащат за това а, е, и а, е, трябва да има такси за а, е, камиони, а, за използването на изкопаеми горева и а, трябва да има система за бонус мили. А, трябва да се таксуват по-високо по-вредните средства за транспорт. А, какъв е смисълът да, да държим на съветски модел, причиняващ а, задръствания? Не е ли по-добре да преминем към други модели, които а, да представляват альтернатива и да водят до по-екологосъобразни решения? насочвам въпроса си към онези, които са скептично настроени към по-ориентирания към свободната економика модел. Аз, може би, съм един от тях. Мобилността ще спечели Смятам, че мобилността трябва да остане достъпна. Всички трябва да си я позволят. Ако искате да екстернализирате разходите и да плащате за километър, трябва всяко средство за транспорт да бъде таксувано справедливо. Защото ако таксувате автомобилите, мисля, че това вече го правим. Трябва също така да се определи е, желаното ниво на таксуване. Съгласен съм с аргументите ви. Имам само още една точка. Трябва да сме внимателни какво решаваме, когато определяме а, кои превозни средства са чисти или не. А, електромобилите, а, както ги тълкуваме, а, са чисти, но ако произвеждате токът за тях с изгарне на въглища, се поставя въпросът доколко са екологосъобразни. Вторият ми въпрос е, шведското правителство а, завършва предложение за пътни такси възоснова на пробег. Имате ли някакъв а, съвет? как да приложим тези нови разпоредби, за да осигурим оперативна съвместимост за бъдеще. Първо, трябва да определите двата принципа ползвателят плаща и замърсителят плаща. Това е една част от приходите, една част от разходите. По отношение на външните разходи трябва държавата да реши какъв процент иска да покрие и за какво ще използва приходите от интернализацията на разходите. Благодаря госпожа Майото за две минути и половина. Заповядайте. Тоц. Имам въпрос към господин Тоц. По въпроса за таксите – не е задължително те да бъдат инвестирани в транспортния бранш, могат да се инвестират и в болници, училища и така нататък. В крайна сметка ние а, събираме такси за екологията, без да ги влагаме там. Смятате ли, че с тези такси ще се постигне а, повече а, за а, екологията. А, как гледате на тези нови възможности? по отношение на заделянето на целеви разходи. Това е академичен въпрос. Повечето държави с пътни такси насочват парите обратно към този сектор. В Белгия, например, тежкотоварният транспорт получи част от средствата, другите бяха за инфраструктура. На европейско ниво не смятам, че трябва да се регламентира. Обсъждали сме въпроса и се оказа невъзможно да се намери решение. Вторият ви въпрос какъв беше? Какво мислите за маркерите? Не разбрах изцяло въпроса ви, извинете. Наценка. допълнителните приходи, къде ще ги вложите? Invece volevo, se, se avevo ancora te- no, ho tempo? No. Vous avez encore 20 secondes. Имате 20. Al signor Benedetto volevo chiedere eh, il discorso. Въпрос към мистер Бенедето. По отношение на сателитните технологии, защо не можем да ги разработваме и разпространяваме сега? вместо да отлагаме за бъдеще е, решението. Ако го направим веднага, ще бъде скъпо, защото технологията е 10 пъти по-скъпа, отколкото е, технологията на къси вълни. Е, но технологиите напредват, така че ще можем да го направим. Скоро. А, аз ще кажа следното. Подобряването на инфраструктурата, включително и пътната, ако смятаме, че трябва да е приоритет, ние трябва да спазваме принципа на субсидиарността. За всичко това виждам, че основното ще бъде платено. Не се знае кой и как. Не се знае кой ще излече е полза от постъпленията. Но не мисля, че това ще е в ущърп на дънокоплаците в Европа, Франция и автомобилистите. И аз имах един въпрос. Господин Дионелис ме успокои вече. Мен ми се струваше, че вие казахте, че трябва да се разработи европейска система за електронни тол такси. И това крие сериозни рискове. Кой, как, във връзка с личните данни. Можете ли да ме успокоите, че няма да има такива проблеми? Казах всъщност точно обратното. А, казвам, че когато имаме политическа визия да стигнем там, където вие току-що описахте, но сега реалната ситуация ни показва, че трябва да подхождаме постепенно. Да започнем с малките е, региони, за да видим как работим оперативната съвместимост в малките региони. как се справяме с всички въпроси за поверителността, как работят а, е, операторите и след това да преминем на национално и на паневропейско ниво. В момента смятам това за твърде рисковано. Добре, аз правилно разбрах за, за този по-етапен подход. Но все пак, в крайна сметка, ще се стигне и до, до крайната стъпка. И аз смятам, че при крайната стъпка има някакъв риск. Е, Благодаря, госпожо Арното господин Вим Ван де Камп. Три минути. Благодаря, господин председател. Един от хубавите въпроси е, например, кога ще сме готови в Европа въпрос към всички участници в дискусията. Кога ще сме готови и кога ще можем да започнем? Какви са вашите а, прогнози? Господин Бенедето искам да говори пръв. Мисля, че трябва да намерим баланс между разходите за операторите и готовността у потребителите нямам прогноза за момента, в който това ще се случи. Аз ще се върна към подхода стъпка по стъпка а, и потребностите на държавите членки. А, трябва да има оперативна съвместимост. Говорихме за а, Швеция а, и Германия. Така че на всяка стъпка трябва да има оперативна съвместимост а, и защитата на данните трябва да е гарантирана на всеки етап. Мисля, че основното трябва да се гарантира справедлива конкуренция между националните а, а, структури за а, събиране на такси а, и а, онези, които предлагат Европейската услуга за електронно пътно състуване по какъвто и да било начин.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 по отношение на железниците и аз поддържам необходимостта от оперативна съвместимост и справедливостта за схемите за таксуване по отношение на всички средства за транспорт. Ние сме природозащитна организация и, а, трябва, и за нас е важно да интернализираме външни разходи. Всяко преразглеждане на а, директивата за евровинетката а, подобри ситуацията и а, очевидно е, че и а, а, нещата ще се развиват в действие нашата гледна точка. Транспорт е свързан с география. Да започнем с Португалия, Испания, Франция, които имат оперативна съвместимост. Успоредно с това Германия, Белгия, Австрия постигат оперативна съвместимост, след което се придвижваме към Балканите и там има трима оператори, които са оперативно съвместимо. Очевидно е, че следващата стъпка ще бъде тези регионални оперативни съвместимости да се унифицират на европейско ниво. някаква година, която която да а, можете да предложите. Аз също съм за всичко, което казвате. Въпросът е кога. По отношение на... Значи, едва след като се постигне регионална оперативна съвместимост, можем да говорим за такава на европейско ниво. А, не казваме година. Сега дам думата на господин Капуто. Три минути. Благодаря. Няма да повтарям въпроси, които вече се поставиха за оперативната съвместимост, например. Имам въпрос към доктор Бенедето по отношението по отношение на приемане на системата за електронна регистрация електронна регистрация, която може да се използва за автономно разпознаване на автомобили тази технология, електронната регистрация, беше въведена като допълнителна, допълваща други системи и като начин за събиране на такси. но до сега не даде добри резултати. така че, когато говорим за оперативна съвместимост и ефективността за събирането на пътни данни. А, какво е мнението ви по отношение на такава ексклюзивна система и а, в сравнение с другите системи, как я оценявате? Разчитането на регистрационните номера е допълваща система, осигуряваща сигурност, защото има вероятност от грешки. и за сега тази система не е много надежна заради а, интензивното движение. Тогава е трудно да се разчитат номерата. Не виждам причина да инвестираме а, в това, защото а, потребителите не я приемат. А, смятате, че видеотехнологията може да се използва по-скоро като а, допълваща. Следващият ми въпрос е към господин Тот някои от аспектите, някои аспекти от моя въпрос вече бяха обсъдени. Аз ще попитам как се определят цените в връзка с въздействието върху околната среда. А, а, какъв е аспектът прозрачност и комуникация с потребителите? Ще ви попитам, съгласен ли сте, че колкото по-добра комуникацията с крайните потребители, колкото по-добре обясним как се формират цените, възоснова на различни важни фактори, ако не го направим, ще бъде трудно да постигнем а, а, промяна на използваните а, видове транспорт. Смитам, съгласен съм. А, а, мисля, че европейската система а, Евро 6 допринесе за, подоз... за подобрение но трябва системите да бъдат възможно най-ясни. Разбира се. Аз съм сега наред. Минута и половина. Въпрос към господин Локман за целевото използване. Да речем, ако то е трансмодално, не само за автомобилния транспорт, как предвиждате подобна мярка и какъв е според вас разумния идеал. Вече казах, че а, според мен трябва приходите се, се връщат а, към а, вида превозно средство, за което са събрани. А, по отношение на а, тези надбавки, то те, тряб... те могат да бъдат а, а, насочени към екология, а, а таксите за замърсяване трябва да бъдат насочени към а, а, потребителите. Колко искате да е дела на, на тези, които са целево използвани и са трансмодални? Тоест, не са предназначени за конкретен вид транспорт. Не мога да ви кажа конкретна цифра. А, това трябва да се обсъди и реши на ниво държава членка. Добре, не ми отговорихте. Господин Ванте Камп. Три минути за НП. А, така, печели малко време. Госпожа Килонен. Три минути. Имате три минути в допълнение. Благодаря, господин председател. Колеги, имам кратък въпрос към дамата сред експертите. Какво е вашето решение? Ако въведем система за пътни такси от самото начало, ако започнем от нулата. Трябва да я пригодим към националната специфика, националните потребности. И тук искаме да се спаса субсидиарността. Едно от нещата, които са деликатни според мен, е, че непрекъснато се казва, че даден вид автомобил е по-чист или по-добър, и чрез данъчното бреме не тласкат в определена посока. След това се оказва, че не е точно така. И после ни тласкат към нещо друго, да речем железопътния транспорт, после електромобилите. Трябва да учтем факта, че науката се променя. И едно нещо, което се е считало най-чисто днес, може би няма да е най-чисто утре. И също така, от гледна точка на крайния потребител, няма дяволи и ангели различните неща могат да изпълняват различни потребности. Електромобилите не са много ефикасни на дълги разстояния по магистралите. Така че внимавайте как разработвате системите. Трябва да могат те да бъдат годни за адаптация и трябва да бъдат прияти. Приемането в крайна сметка е решаващ фактор за вземането на поставянето на цели. Благодаря, това е повече от достатъчно. Хубаво. Благодаря. Госпожа Грапини за две минути. Благодаря, господин председател. Искам кратки отговори. Вие сте против, да речем, евровинетките, някои искат субсидиарност, други не. Госпожо Крет, вие критикувахте данъчния режим. Какво е вашето предложение? Какво предлагате? За да може данъците да се връщат към инфраструктурата. Какви са конкретните решения? Господин Тоц, вие казвате, че изобщо не е скъпо да има човек електромобил. Имате ли проучване на въздействието? Може би не сте помислили, че трябва система за захранване на тези електромобили. Тя липсва и това е много по... и не са много практични в селските райони. Какво ще правят хората там? Да. Да, да, разбира се. Как да осигурим по-справедлив подход? Аз не смятам, че евровинетките трябва да бъдат обвинявани, че са грешната система. Мисля, че всичко трябва да се обвърже с реалното потребление. Да се стремим към по-чисто потребление и да не се стремим към даден шампион, защото днес шампион е един, утре друг. И всичко трябва да е пригодено към националния пазар. За електромобилите, това, което исках да кажа бе следното. Ако карате електромобил,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 Bien, bon, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Il faut dire que la question était particulièrement large. Monsieur Liberatsky qui conclut, donc avec deux minutes. Dziękuję bardzo. Jestem pod dużym wrażeniem wystąpienia pani Krit, także pozwoli pani, że do pani chciałem. Благодаря. Впечатлен съм от това, което каза госпожа Крит. То ме наведе на няколко въпроса, ако правилно съм го разбрал. Вие казвате, че предложението на комисията ще е допълнителна тежест за дружествата и гражданите. И казвате, че не комисията трябва да решава какво ще се случи с по-високите пътни такси. Всяка държава членка трябва да реши какво да прави с таксите. Правилно ли съм разбрал? Да, точно така, макар че аз не говорих за дружествата, само за гражданите. Но да, това е голямо бреме за гражданите. В Германия, според разчетите, таксите на километър ще са 10,5 евроцента, което е много повече в сравнение с сегашната система. Благодаря. Това означава, че би трябвало да сме внимателни към този пакет. Въпрос към господин Бенедето. Може ли а, да бъде интересен следният модел между а, 6 и половина и определено а, време от деня да бъде по-скъпо да се пътува из града, а след това да стане по-ефтино. Разбира се, абсолютно. Има различни експерименти в е, Европа. И да, при необходимост не сме готови да пробваме това. Е Благодаря за краткия отговор. Още един въпрос към господин Бенедето. Казахте, че а, крайна сметка операторите събират средства. А, а, а, потребителите трябва да плащат. È un po' più complicato di così, nel senso noi incassiamo dei Не, малко по-сложно е от това. Ние събираме пари, които се плащат на операторите. Тоже за някои клиенти има кредитен риск. А за тежкотоварните МПС ние управляваме риска чрез клирингова къща. Събира се една сума, която се плаща на оператора ежемесечно. Приключихме времето за въпроси и отговори. Само господин Дежуа да подели впечатлението си за 3 минути. Благодаря. Впечатлението ми то е доста положително, както за пътните такси. Редица са съгласни, че пътните такси и директивата за евровинетките са много важно средство за ограничаване на емисиите в въглероден диоксид. Това е силно средство за борба с климатичните промени и също оперативна съвместимост на тол системите. Европейската услуга за електронни тол такси. Чухте проблемите, повигнати от бизнеса, що се отнася до необходимостта от ясни правила ясна процедура за сертифициране на доставчиците и по-голяма стандартизация. Постепенното премахване на евровинетките, мисля, че сме на една и съща частота. Това предлага и комисията. Това продължение се ползва подкрепата на мнозина, най-вече от железниците. Не е тайна, че по време на първата дискусия с държавите членки Имаше резерви от тяхна страна. Те искаха да се запазят правото на избор да избират между винетки и пътни такси, включително и тези, които имат само пътни такси на своята територия. Така че парламента трябва да изиграе важна роля, да успява този принцип при идните преговори. На второ място автобусите отчитам резервите. Мисля, че бе казано нещо много ясно. Автобусите използват инфраструктурата и заради това не могат да бъдат освободени от пътните такси. Те използват е, инфраструктурата като всяко тежко товарно МПС. Това означава ли, че комисията е против автобусните превози? Не. Те са обществен транспорт и ние сме за него. Тук искам да ви препратя към втория пакет за мобилност, прият на 8 ноември, където предлагаме да се либерализира пазара за автобусни превози, за да се разкрият нови възможности в този сектор. Това не означава обаче, че трябва да има изключения и в този сектор да не се плащат пътни такси за използване на пътища. И на последно място, разпределението на постъпленията. Това е много деликатна тема за вас и за държавите членки. Това е много важен принцип за приемането на таксите от страна на потребителите, но е много деликатен въпрос за държавите членки. Вече предложихме задължително разпределение на таксите, част от тях да отиват в транспорта, само че това не бе прието от държавите членки. В нашето предложение търсим златната среда, налагаме известно ниво на прозрачност при използването на приходите чрез задължение за отчетност. Това е деликатен въпрос за държавите членки, както вече казах, и се надявам, че тук ще получим категорична подкрепа от парламента. Това са трите ми забележки и в заключение накратко искам да благодаря на експертите за интересните изказвания. Merci, monsieur Дежуа. Je remercie notre panel. Благодаря, господин Дежуа. Благодаря на нашия панел от експерти за търпението, за това, че отговорите на нашите въпроси. Дебатът беше много интересен. И докладчик и останалите научихме много. Благодаря, както знаете, започваме темата с Африка. Имаше доста дебати по този въпрос. Беше редно на комисията да участва в този дебат. И в тази рамка. Така, моля ви, излизате по-тихичко от залата. Нека да минем към темата за авиационната безопасност, размяна на мнения Африка. Тук е господин Помбе от Генерална дирекция мобилност и транспорт. Excuse me.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 по темата търговска авиация в Африка. От името на директор дирекция мобилност и транспорт. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Все още е добро утро. Много сме доволни, че в рамките на седмицата за Африка в парламента беше взето решение да се каже нещо и да има размяна на мнения относно Африка и афизиацията. Аз съм авиатор и съм доволен от една такава тема. Мисля, че е добре да се насочим към темата африканска авиация и безопасност защото знаем, че <clears throat> най-важната инфраструктура, която съществува в авиацията, не са летищата, пистите, <clears throat> не е новата технология. Най-важното за авиацията <clears throat> като инфраструктура е безопасност и сигурност. Затова се радвам, че мога да кажа няколко думи по този въпрос във връзка с Африка. Um, what we did is to bring you a joint uh, short introduction. Решихме да ви представим една презентация заедно с колегите от ЕАСА, които работят активно в Африка. Аз обикновено председателствам Европейската е, комисия за безопасност и в рамките на това. Всъщност, с нощи бях в Абуджа, Нигерия. Много е интересна дъща имаше една конкретна авиа... Е, конференция по темата авиационна безопасност, което показва, че този въпрос е изключително важен за Африка. Е, с този диапозитив искам да представя трите основни стълба на нашите действия, инструментите, с които разполага, за да наблюдаваме безопасността по целия свят и по-конкретно ето в Африка, от една страна е са системата за разрешение за оператори в трети държави. Тя се ръководи от ЕАСА. Втория стълб е така наречената система стандартизирани промерки, произволни проверки. Така че когато един самолет се провери в Братислава, да се направи по един и същи начин, както ако евентуално се проверява в Барселона и в Хелсинки, ако е от трета държава, проверката е една и съща, което ни дава огромна обем информация за целия Европейския съюз, за това как превозвачите изпълняват изискванията на система. Всъщност това е много сериозен инструмент. Ако нещо в Европа е на най-високите стандарти в света, именно това е нашата система SAFA. И много държави се обръщат към нас дали да не им предадем ноу-хау за тази система – искат да използват своя, тази система за своите цели. И по този начин навсякъде по света наблюдаваме безопасността в авиацията по целия свят. В Африка все още няма държава, която да се е присъединява към семейството в САФА. Третият елемент е в е, инструментите за безопасността на авиацията е така наречената списък за безопасност. Наричаме го черен списък. Променихме формата, той сега се нарича списък за авиационна безопасност. С тези списъци можем да представим своята работа и се надявам, че ще получим подкрепа за нашата дейност. Това са трите инструмента, които според нас са, са част от един инструментариум като задачата ни е да използваме тези три инструмента много ефективно заедно, за да можем да осигурим съответно наблюдение на безопасността. Защото а, това, са, това, е, това е заради парите, които ни плащате вие във връзка с а, списъка за безопасност. А да, Наистина, Африка присъства много по-често в този списък в сравнение с други региони, който отразява, че продължение е на няколко години безопасността в авиацията в Африка беше проблем. И сега ще обясна какво направихме заедно с партньорите в Африка, за да можем постепенно да подобрим ситуацията. Не са постигнали всички цели, но работят по тях. Виждате, че има постепенни промени, по-специално в държавите, където авиационните власти имат право да изпълняват своят мониторинг контрол. Много е важно тези органи да са независими, защото в Африка независимостта на тези органи не винаги е нещо, което е на лица. И инструментите, с които разполагат тези органи, трябва да са достатъчни, за да си вършат работа. В някои случаи е, въздушните превоздачи са много по-богати от тези органи, но в крайна сметка задачата на органите е да наблюдават и контролират е, как се развиват е, превозвачите. В някои държави нещата се подобряват. Имаше съобщение, че в Нигерия се влушават. Да, включихме един превозвач в списъка за безопасност. И това беше е, сигнал за тях, че трябва да започнат да инвестират е, повече в безопасност. Разполагате с цифрите. И знаете, виждате, че Африка е представена максимално. На трето място сме се записали отделни превозвачи. Наскоро добавихме два превозвачи от Зимбабве и Метио от Нигерия. Те бяха включени в този списък, защото ЕАСА трябваше да откаже тяхното разрешение по причини за безопасност. Ако един превозвач кандидатства за разрешение от ЕАЗа, това искане се оценява от ЕАСА и ако тази агенция реши да откаже по причини за безопасност, тогава автоматично превозвачът се кани в комитета по безопасност и обикновено е, той се включва в списъка за авиационна безопасност. Такъв беше случая с тези двама превозвачи. И това, което е важно, е, че това всъщност е, е сигнал за властите и правителствата да разберат, че трябва да се направи нещо, за да се подобри безопасността защото всички наши превозвачи ще бъдат включени, ако това не се направи в списъка. Това е една графика, няма да навлизам в подробности. Ако погледнете вдясно, виждате, че е, цифрите постепенно отиват надолу. Африка беше в много лошо състояние, но ако погледнете броя на превозвачите, както и броя на държавите, от 3-4 е, години насам положението се подобрява. Ние не действаме безотговорно, <clears throat> използваме съответни обосновани аргументи, за да се извади една държава от списъка за безопасност. Сега виждаме, че някои държави в Африка приемат тези неща много сериозно и, и <clears throat> И ако си свършат работата по нашите препоръки, които правим заедно с ЕАЗа, ако, ако действат решително от нашата страна, сме готови да направим необходимото, за да бъдат е, махнати от списъка. Това е накратко преглед за това какво е направено по отношение на позитивната тенденция, която показва, че като цяло авиационната безопасност в Африка не е там, където би трябвало да бъде съгласно международните изисквания, но е съвсем ясно, че движението е положително, с изключение на някои държави, които отиват надолу. Зимбабве, там има проблеми. Други държави, Мавритания, Свазиланд, Замбия, успяха да се справят със своите задачи и бяха извадени от списъка и както понякога използваме, така наречен на дублирана списък за безопасност за държави, където има известно отклонение от изискванията, за да реагират бързо. Влизаме в контакт с тях, искаме от правителството и казваме, че или ще инвестирате в този сектор, или ще въведете независим орган с независими лица. Или пък, или пък от, ще ви сложим в нашия списък за опасности за безопасността. Да, няма защо да повторя онова, което казвам за системата за оператори от трети страни, така както се управлява от ЕАСА. Това, което се вижда тук, е, че ЕАСА успя чрез тази система, която само, действа само от две години. Има 19, 19 държави членки, които са получили разражение. Като цяло има 63 европейски, африкански превозвачи, които могат да летят до Европа. В тази цел има нужда от оценка на безопасността от ЕАСА, за да започнат да летят до Европа преди се работеше с национални програми. Знаехме, <clears throat> че за кандидатите трябва да се приложат определени стандарти и те да бъдат потвърдени от ЕАСА преди да започнат да действат и да работят в Европейския съюз. Тази система според нас е много полезна. Имат някои превозвачи разбраха, че системата е много сериозна и изискванията са високи и дори изтеглиха своите заявления за включване. Това е програмата за проверки. Официалното име е рампа. Но всички знаят, че това е система та САФА. Нека да продължим да я наричаме системата САФА. Важното тук е да се знае, че, че с трети държави. Не. Наблюдаваме дали те прилагат европейските стандарти. В някои случаи европейските стандарти са по-високи от международните. Важното е на превозвачите от трети държави членки да бъдат е, проверени и валидирани от гледна точка на международните стандарти, които се предлагат от ИКАО и всички държави и всички, които участват в конвенцията от е, Чикаго, имат право да извършват подобни проверки. Има възможност, както казах, е, трети държави да се присъединят към системата, както направиха Сингапур, Канада и Австралия и няколко други. Интересният елемент тук е, че в миналото знаехме какво става на практика някои превозвачи изпращат най-добрите си самолети и най-добрите екипажи в Европа, защото знаят, че в Европа ще бъдат подложени на много строг контрол. А пък по-лошите самолети и по-неквалифицираните екипажи се изпращат в други държави. Сега става по-трудно, защото и на други места ще бъдат положени на изискванията на САФА. И няма начин превозачи от някои региони да изпращат скъпаните си самолети, извинявайте се езика, в Близкия изток, най-хубавите в Европа. Така че, ако се лети в Азия, Европа, Европейска Америка, ще бъдат включени в системата е всички части на тази система получават информация от всички други проверки, които се базират на конкретни стандарти. И така, някога в Европа не разбираме, че създаваме стандарти, които постепенно се приемат в целия свят. И това е нещо, което успяхме да постигнем с ваша подкрепа. Няма да описвам тази графика. Погледнете само от, От това е за Африка. Ще видите. Това е региона с най- неблагоприятни съотношения спрямо САФА, но като цяло ще видите, че има спад на проблемите. Преди 10 години тази част беше ужасно по-висока останалата част, а сега има постепенно подобрение. И това според мен е изключително положително. И още нещо за ваша информация. Системата за проверки дава информация и оперативни данни за списъка за безопасност, разрешенията за трети държави постепенно обхващат целият Европейски съюз. Тази система действа много добре. В Африка има доста компании, които направиха необходимото, за да получат такова разрешение. Така че ако една държава или превозвач иска да получат съответния статут, е, трябва да подобри, подобрят своят, своята безопасност и така. Съответните държавни органи не искат да има провали по тази система и за това затягат контрола и надзора. По въпрос на безопасността. Следам думата на Люк Типхат, който е директор в ЕАСА и отговаря за някои стратегически дейности. И накрая отново ще направя заключение. Съгласни ли сте, господин председател? Thank you very much. Um... Благодаря. Вие получихте тези обяснения за операционната, оперативната част на нещата по отношение на безопасността. И а, сега аз ще ви представя по-скоро регулаторния аспект на нещата и а, капацитета на държавите а, да контролират а, индустрията. Те са двете страни на една монета. От една страна имаме изисквания към без, безопасността, от друга страна а, държавите, а, където а, от които са превозвачите, също трябва да имат капацитет да проверяват спазването на тези условия. Тук виждате нивото на прилагане на международните стандарти на, за безопасност? Червената част е не спазване, зелената спазване. Виждате как се различават капацитетите на властите в различните държави членки? и виждате какво, какъв е контекста по отношение на безопасността, в който действат националните превозвачи. Виждате, че не е лесно за Европейския съюз да се намеси, защото а, има разпокъсаност и различни условия. И а, има програма за подпомагане на националните регулаторни органи, които получават различна подкрепа в зависимост от нуждата, за да спазват международните стандарти. Ако виждаме желание властите да се развиват. Това въжи за Африка, където въздушният транспорт е много важен. виждаме а, елемент, който а, блокира възможността. А, така че а, експерти са изготвили тази а, карта, а, когато а, трябва да поставяме приоритети за нашите действия, можем да използваме а, тези данни за помощта, която се оказва. Виждате сега друга визуална презентация, начина по който в ЕАЗа организираме подкрепата за националните органи в различни цветове, различните проекти, в светло-синия използваме Юромет, различни, два различни видове действия, например по поддръжката на самолетите. Нивото на безопасност дефинира намесата проектите. В тъмно син цвят виждате ефект. В Замбия е отделен случай. Там а, а, европейската делегация на място а, дава тази а, а, държава. В субсахарския регион се говори за проекти в ЕАЗа ние подготвяме проекти за подкрепа, съставяме екипи, не само от наши експерти. искаме да включим и експерти от Европейския съюз, които да укрепят нашите екипи и усилия. Разработили сме и стратегии, за да бъдем ефективни както и да бъдем ефективни по отношение на разходите. Ако разгледаме държавите една по една, не сме добре подготвени за всички места. На места има разлика в ресурсите, с които държавите разполагат и затова подхождаме индивидуално как подхождаме не по държави, а по региони. И, и КАО а, предложи да а, подкрепяме регионалните организации за надзор на безопасността. А, те обхващат а, редица държави и а, ако а, националните надзорни органи искат да се обединят и да създадат общи стандарти. А, ние ги подкрепяме, за да бъдат по-ефективни. Например, ние предлагаме подкрепа в координацията, за да се постигне по-голяма ефективност. Също така оценяваме нашите нашата подкрепа, за да се осигури устойчивост на помощта, която предлагаме. Също така използваме лостовия ефект на нашата намеса на място, така че да може и след нашето оттегляне проектите да продължат нивото да се а, запази. А, в момента обсъждаме създаването на местна организация за авиационна безопасност. Обсъждаме това с комисията. Искаме да запълним празнините. До сега говорихме само за основните изисквания към безопасността. Но трябва да се спазват тези минимални изисквания трябва да се спазват на международно ниво. някои държави не могат да спазват дори и тези правила въздушният транспорт се увеличава като обем и искаме да сме сигурни, че властите се справят с този транспорт, така че разрастващият се обем е голямо предизвикателство. Не правим изключение и за киберопасностите – предлагаме подкрепа за подготовка за посрещане на тези опасности, които също застрашават безопасността. Колкото повече напредваме, толкова повече ползи се доказват. Виждаме това в Европа, в Африка това все още не е толкова видно но гражданския и търговско, търговското въздухоплаване също са изложени на опасности. Използването на новите технологии, насърчаването им неочевидно е все още не е приоритет за африканските държави. Ние се опитваме да правим промоция пред националните органи, пред властите и предлагаме европейски програми, в които могат да се участват, като Галилео, сателитни комуникационни системи, капацитети от тези програми се предоставят на тези държави. Това е краят на моето представяне. Преди да върна думата на моя колега, ще кажа няколко думи за взаимосвързаността. Това е важна политическа цел за тези държави. Съвързаността може да се установи само ако има достатъчна сигурност на основите и на инструментите споменахме, че а, ние сме на разположение за подкрепа на Европейската комисия, но а, Европейският парламент може да бъде средство а, и а, начин а, да се застъпи а, а, за повишаване на безопасността а, във въздухоплаването. Заповядайте. Благодаря. Само да резюмирам накратко. Както виждате, комисията и ЕАЗа с вашата помощ се опитва не само да види дали авиационната безопасност се движи в правилната посока в Африка, а се опитваме и да помагаме там, където можем, като акцента е най-вече безопасността и сигурността. Според нас сътрудничеството с, с Африка за авиационната безопасност е изгодно и за двете страни. Тя е от наш интерес с оглед на растежа, който виждаме в Африка. Не трябва да забравяме, че това отваря въртички в други области. Това не е целта, на която вършим, но е възможен резултат. Страните са благодарни за помощта, която получават, за да подобрят въздухоплаването си като цяло и безопасността по-конкретно. И на последно място, вчера бях на конференция на ИКАО в Нигерия и мога да кажа само следното. Ако ние не го направим, други ще го направят. Аз бях до а, един китаец от Китайския фонд за развитие в Африка и повярвайте ми, ако им се открие случай, моментално ще го използват. Така че да не губим възможностите си. И може би не е политически коректно да го кажа, но те предпочитат да работят с нас, така че не трябва да губим тази възможност. Не е политически коректно да се каже, но е коректно да си го помисля човек. Сега въпроси, коментари. Благодаря. Презентациите бяха много изчерпателни и добри. Разбрахме каква дейност се върши. Разбрахме, че полетите от Африка за Европа с африкански авиокомпании са безопасни и регулирани. ЕАЗа се грижи за авиопревозвачите. За пътниците всичко е наред, значи. Въпросът ми е в другата посока, от Европа към Африка. И тук а, визирам летищата, РВД. Как стоят нещата? Как проверявате всичко това, за да сте сигурни, че европейските авиолинии, които летят към Африка, не са изложени на опасност? И доколкото знам, има някои бели петна, няма проследяване в някои територии в Африка, няма проследяване на самолетите. Не се знае къде се намира самолета. Ако може да ни кажете нещо повече по този въпрос. Доколкото разбирам, ЕАЗа е органа, който е предпочитан навсякъде в Африка. Те прилагат, доколкото разбирам, основния регламент на Европейския съюз. Ако имат е, въздухоплавателна администрация, разбира се, и квалифицирани лица. Но това е Библията което е много хубаво. И на последно място в контекста на Африка. Кога ще може да се изгради базова станция за Егнос и в Африка, да се отделят и 1 или 2 милиона, за да се, върши, да се вържи Африка с системата Егнос? Тя не е директно свързана с темата, но в крайна сметка има отношение, тъй като каса и безопасността. Благодаря, това бяха моите коментари. Donc, euh, je ne dis pas, pas plus. Non, ok, ça va. Réponse euh, aux interrogations posées, notamment. Отговор на въпросите, Господин Баренеско обръща голямо внимание на авиацията. ЕАЗа е, има много добра репутация в а, Африка и много важен елемент от безопасността за Африка. И така, какво ще кажете по въпросите на господин Маринеско? Ще мина на английски. Това са доста уместни изказвания. По първия въпрос има много европейски авиолинии, които имат африкански дестинации и ние извършваме оценка за безопасността, което ни дава на нас косвена информация за техните проблеми. Пак ще взема за пример Нигерия, тъй като наскоро бях там. Основната писта на международното летище в Тембуча има дупки. И авиолиниите са казали на администрацията, че няма да, лети, че няма да лечат повече там, ако не се ремонтира пистата държавата е реагирала, даже временно затваря летището и е била обект на много публична критика в страната, но е реагирала и е управила пистата. Разузнавателните данни, които получаваме от авиолиниите, също ни помагат и на нас да оказваме натиск върху администрацията. А що се отнася до ЕГНОС, прав сте, един от проектите, които се развиват не знам каква е конкретната сума. Мисля, че е 5 е, милиона. Така или че проектът е важен и той има за цел именно да направи така, че част от Африка да влезе в системата ЕГНОС. ЕГНОС да се използва по-често, защото правилно казахте, че много често това е единствената налична система, с която може да се следи местоположението на африкански и наши самолети и пътници. Така че в тази област с, с ограничен ресурс, колкото разполагаме, се опитваме да направим възможно най-доброто. При международното сътрудничество единственото нещо, което човек трябва да избегне, в крайна сметка да не извлече полза е само консултанта. В комисията ние се опитваме за да ни е партньора при проектите за помощ, тъй като комисия тогава знае, че качеството ще е добре, добро, ще може да следим по-добре. Така и африканските държави ще знаят, че помощта идва от Европа, защото не искаме просто някои консултанти да се възползват от ограничения ресурс, който разполагаме тук, събран от европейските накоплаци в новия основен регламент ще има разпоредби, с които се засилва ролята на Европейската агенция за авиационна безопасност ЕАЗА, което според мен е много хубаво на фона на причините, които вече изложих. Uh, Благодаря. В практически план ние се опитваме да бъдем на място, колкото се може повече. Летището, наземния състав да отговарят на стандартите, които очаква човек, когато пътува за Африка. Това изисква много средства, разбира се. Ние ги нямаме в ЕАЗа. Това, което вършим ние е следното. Ние използваме експерти от ИАТА, даже от ИКАК – за да направим така, че да помогнем на сектора да отговори на изискванията. Всичко върви добре, само ако регулатора разбира какви са потребностите на сектора. Тук имаме нужда от набор от мерки, а по-конкретно по вашия въпрос, Африканската банка за развитие разбира колко е важно всичко това и че процесът трябва да е двупосочен. Когато има кредити, те осигуряват технически консултант. При един от проектите в Африка имаме финансиране от Африканската банка за развитие. Те поискаха от нас да предложим списък на приоритетите, за които да бъде осигурено финансиране. И така има много участници, много фактори. Всички се опитваме да направим така, че когато човек отиде там, инфраструктурата да е безопасна и сигурна. И за ЕГНОС, за ваше сведение – а Сегна е сдружение на 12 държави в Африка. Тя реши да развие Егнус. Ние, мисля, че им осигурихме стимули да направят инвестиции със средства от техния собствен бюджет за присъединяване към Егнус. Благодаря. Кристин, искали думата? Мариан е доволна от е, отговорите. Няма допълнителни въпроси. Благодаря за информацията по тази актуална за Европейския парламент е, тема. Това е много важна тема. Много често говорим за международната роля в кавички на ЕАЗа, и така че е хубаво да я видим реализирана на практика. Благодаря. С това приключва нашето заседание. Следващото заседание на 4 декември от 3 часа. 4 декември, 3 часа след обед. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря на всички. Благодаря и на преводачите, които бяха с нас до самия край.